Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie zu unserer Sitzung des Industrieausschusses begrüßen. Уважаеми дами и господа, добре дошли на заседанието на Комисията по индустрия, изследване и енергетика. Получили сте дневния ред и мисля, че е, не би трябвало да имате въпроси, но ако все пак имате въпроси или желания за промени в дневния ред, можете да е, ги заявите. Виждам, че не. С това приемаме дневния ред и преминаваме направо към Точка трета – междинен преглед на европейските програми за сателитна навигация, оценка на прилагането, бъдещи предизвикателства и перспективи за финансиране. По тази тема ще има законодателен доклад по собствена инициатива и колегата Ремек, който поздравявам най-сърдечно сред нас, отговаря в комисията за това и помоли днес да направим едно кратко половинчасово изслушване. И за това искам сега да поздравя сред нас а, няколко експерти, които са поканени тук. Господин Ален а, Бенету, госпожа Барси Патаки, член на нашата комисия, а, доста дълго време беше, господин Жак а, Тортора и господин Томас Старек. Тези експерти са поканени за изслушването. Им благодаря, че всички са тук, за да ни предоставят информация. Става дума за публичните средства и задължения, които са необходими с цел критична оценка на бъдещето на този проект. Благодаря, че присъстват всички и смятам, че с това мога да разглежда моята задача като изпълнена. Ако ми позволите сега, първо ще дам думата на господин Бенето. Господин Бенето, имате думата. Още да ви припомня нещо. Опитвайте се да се вместите в 10 минути. За всяко становище сме предвидили по 10 минути, така че да се предостави шанс на колегите да зададат въпроси и вие да дадете подробни отговори. Благодаря. Мисля, че с това мога да приключа техническите съобщения. Господин Бенето, имате думата президент. Благодаря ви, господин председател. Първо искам да благодаря, да благодаря и на докладчика на комисията ИТРЕ. Съжалявам, никога не съм бил член на вашата комисия, а просто съм поканен в качеството си на председател на една новосъздадена мрежа, новосъздадена преди една година. Става дума за една регионална мрежа, която изпълнява ползва е, космическите е, технологии. 36 страни, 36 регион от 12 страни, страни членки участват в нашата мрежа. Те обменят опит. Е, обясняват какви са техните нужди и същевременно поддържат една база данни и обменят мнения и информация първо между регионите, а след това между регионите и Европейската общност. Целта е да обменяме информации по е, космически технологии, по програма Галилео и още една програма, свързана с, с сателитна навигация. Обмена, който осъществяваме в е, мрежата, става чрез една работна група. Както казах, нашата мрежа е много, съвсем нова, бе създадена преди една година, но все, все още имаме работни групи, които е, разсъждават върху възможностите и различните приложения на космическите технологии. Работните групи се, се, работната група се събра неколкократно в рамките на, на договореност с Галилео. От Галилео ни помолиха да помислиме за е, съответните приложения на програмата и взаимоотношенията между регионите и Европейската общност. Но от между, а, е, ре, между речите, между теорията и практиката има много голям, голяма пропаст. Нека да ви дам един пример. Е, Създаването на, на кластери, на масиви от пред, предприятия, връзки с от, висшите учебни заведения, всичко това е, е обект на разсъждение и целта е да видим, кои промишлености са, го, са най- е, подходящи за развиване на съответните технологии. Дали големите предприятия, които присъстват и са част от кластерите, или малките и средни предприятия. Е, липсва консенсус. Не можем да постигнем консенсус. Е, нашата мрежа счита, че ролята на малките и средни предприятия е от огромно значение и трябва да, те трябва да бъдат насърчавани. Преди малко споменах работната група Пегас, която работи по едно предложение, което считаме много важно. Предложението е агенцията да създаде обсерватории в отделните региони, както и междурегионални обсерватории, за да можем да направим един, една, да имаме една много точна картина и да изработиме една пътна карта, една, кар, една карта на а, приложенията, които се които съществуват, защото много, много важно е да се създадат на напречни връзки, вместо да търсиме нови иновационни технологии, защото има много възможности, като създадеме връзки между различните оператори, които биха могли да, организ... да се организират за едно много по-ефективно приложение в областта на селското стопанство, здравеопазването, е, напояването, Знаете, че в тези области е, сателитните приложения са от огромно значение. Значи трябва да се създадат обсерватории във всеки един регион, е, обсерватории, които да, да поддържат междурегионални връзки и връзките между регионите и европейските институции. Мрежата с създаде и един документ, публикуван през ноември 2009 година. Документ, който ми се струва от огромно значение и ще, ви, ще спомена три предложения, съдържащи се в този документ, които са от голямо значение за вашата комисия, комисия струва ми се. Първо, в регионите е, е необходимо е необходимо да съществува известна сигурност, известна правна сигурност и сигурност въобще относно развитието на програма Галилео. Разбира се, няма да ви припомням какво представлява програма Галилео, но по места, в регионите и за да може малките и средни предприятия да участват активно, трябва да има известна сигурност. Известна сигурност относно бъдещето развитие на програмата Галилео. Второто предложение или втория пункт, който се съдържа в документа, е, касае финанс, финансирането на различните сателитни приложения в седмата рамкова програма за научни раз... за наука и развитие. Съществува перо за регионално е, финансиране. Смятаме, че трябва да има едно един много по-голям обмен на информация, на мнения, за да има известно взаимоспомагателство между различните региони и по какъв начин да използваме средствата, залегнали в седмата рамкова програма и е, средствата е, по ФЕДЕР, които, както знаеме, се обсъждат в момента и все още не е взето решение. Регионите биха искали средствата по ФЕДЕР да бъдат отпуснати в следващите години, да, да присъстват подобни средства, които да допълнат и други източници на финансиране, така че мисля, че можем да обсъдим и този проблем. И още един аспект или още един проблем обсъждан в работната група. Става дума за необходимостта да се разпространява информация и да се обменят знания. Едва ли ще ви очуда, но на място, по места в, е, в регионите, там където самите приложения се развиват и се прилагат, малко са операторите, които познават всичките аспекти на програмата Галилео. Много често малки предприятия биват мобилизирани, но що се отнася до, админи... до администрациите, до местните органи на властта, липсва информация, липсва комуникация, липсват връзки. Така че мрежата, която представлявам, се обръща към европейските институции с молба или с призив да има по-голям обмен на информация, липсва ни информация. Затова е необходимо да се създаде информационна мрежа. И още един специфичен аспект – Галилео Кронос. Малко са хората, които познават и е, аз е, имам предвид е, различните региони. Как, каква е връзката между Галилео Текнос и и дори в регионите, където се прилага Текнос с, в партньорство с Мадрид, много малко са тези, които познават Текнос. Егнос. Малко са онези, които знаят, че ЕГНОС ще, ще бъде много важен сигнал за гражданската авиация. И е, бих искал още веднъж е, да е, при призова за по-широка информация по, по повод ОЕГНОС, европейските програми. Някои от нашите съграждани познават е, Галилео, но не знаят какви са връзките между Галилео и Егнос. Така че а, е, настоявам на това. Нека да, на, да посоча няколко примера, които ми се струват от а, е, интереса с цел развитието на програмите. В различните региони се прилагат различни а, програми Обикновено става дума за региони, където е, космически, потенциала на, на космическите приложения, сателитните приложения е голям. А, е, например, опита, който се провежда в Бремен или програмата, която се преприлага в Бремен за транспорт чрез контейнери, сигурността, управлението на този транспорт. Струва ми се, че това е един много интересен проект. Бих искал също така да спомена и още един а, проект за една а, зона, пристанищна зона. Проекта се казва Seagate в пристанище Росток, където има най-различни приложения, високотехнологични приложения, които са е, изваредно интересни. Също така бих цитирал и проекта в региона на Венеция, проект за управление на потоци на движението и изчисление на риска и предвиждане на риска. А, и, що се отнася до летищата, бих а, споменал системата СИСТА, която се е, развива в Тулуза и на летището в а, Бор... на град Бордо. Става дума за управление на въздухоплаването и всички служби и аспекти на техническото управление на самото летище. Ще спомена и една програма, свързана с, хората с ограничено, ограничена подвижност, хората с, е, с е, проблеми свързани с зрението, Бих иск... Разбира се, можем да споменем още много, много други а, проекти, но нека се върнем към финансирането. А, много често в регионите се а, е, изработват и прилагат съвсем конкретни проекти и а, е, про- проблема е от а, е, пилотния проект към а, преминаването от пилотния проект към пазара. Преминаването от едното към другото изисква огромни средства и малките и средни предприятия, които е, създават прототипи, но които искат да ги пуснат на пазара, нямат тази възможност. Необходимо е да се финансира този преход едното към другото. Това е един проблем, който трябва да обсъдиме, към който трябва да се върнем по време на нашето обсъждане. Äh, благодаря най-сърдечно и давам думата на госпожа Патаки. Дами и господа, първо искам да ви благодаря за поканата, която отправихте към нас. Беше създадено съответното законово основание Европейската комисия да се заеме с създаването на програми по геонавигационни сателитни системи и е изключително важно да се приемат и а, обсъдят всички съображения от страна на членовете на Европейския парламент. Днес аз се надявам да мога да анализирам резултатите, които са постигнати до тук в тази сфера и ще се опитам да очертая пред вас и тези а, предизвикателства, които са най-близо пред нас. Моята презентация е базирана на първият годишен доклад на комисията за 2009 година по работната програма на комисията за 2010 година. Аз също така ще ви предложа някои свои разсъждения по отношение на специалният доклад на Европейската сметна палата, която се отнася до предишни периоди, но се състои всъщност от оценки, от които могат да се извлекат поредица от полки. Много Многогодишните споразумения, които са подписани, разясняват допълнително както правилата, така и подробностите по тях. Европейската а, ГНСС програма беше причината да бъде създаден и специализиран комитет който работи в резултат на сътрудничеството между Европейския парламент, съвета и Европейската комисия. Структурите са вече създадени и функционират. Що се отнася до парламента, ние можем да предложим на, да се засили неговата роля за контрол и наблюдение в две отношения. От една страна, статута му на парламента по процедурата за комитологията на базата на Лисабонския договор. От друга страна, препоръчваме да се укрепи тази роля за контрол и наблюдение, а за да може съответно да формулира и адекватни предложения за решение а, парламента. Освен това, във връзка с Галине, Галилео искам да подчертая, че ние можем да започнем и процедурата по а, възлагане на обществени а, поръчки за ГНСС. Три от шесте а, пакета а, вече са валидни, т.е. вече а, функционират и има дългосрочен договор а, за реализацията им. През първата половина на 2010 година, на тази година, очакваме да приключим с този процес. Може обаче в някои сфери да а, очакваме леки забавяния, което обаче няма да е проблем на програмата, за програмата. Тук в парламента ние сме говорили неведнъж, че трябва да има един добър баланс между отделните сектори на производството във връзка и с разпоредбите на член 12 Освен това, процедурата, двойната процедура, която е предоставена като разпоредба в същия член, а, трябва да бъде съобразена при реализирането на процедурата. И аз бих помолила парламента да разгледа именно този щекотлив въпрос по, още по-внимателно и задълбочено. На базата на специалният доклад на Европейската сметна палата, а бихме искали да поискаме актуал, актуализация на данните, за да може бюджетните граници да бъдат уточнени. Имаме нужда по-подробна от по-подробна информация от комисията в тази сфера. Общ, общностното финансиране, включително и 400 милиона а, евро, които идват по друга програма, означават една сериозна сума, така че е, може би, добре парламента да ревизира своята позиция по отношение на отрицателния ефект върху функционирането на програмата. Трудно е да се вземе позиция по някои от проблемите. За сега тези спънки, тези малки трудности все още не влияят върху а, регулярното гладко реализиране на програмата. Аз предлагам парламентът да поиска още информация от комисията. Някои бележки могат да бъдат направени и на този етап. По отношение на Егнос е добре да се спомене, че поредица от навигационни проекти вече са инициирани – Трябва да не забравяме, че сигнала ЕГНОС е, а, не е достъпен до всички територии. Една друга точка подчертава, че е необходимо да се разработи план за действие а, по ЕГНОС, а именно, че трябва, че е необходимо от както се подчертава от производителите в Европа да имат добър достъп до данните, от които могат да се получат от ЕГНОС. Дами и господа, във втората част на, моето, на моята презентация ще споделя някои свои мисли по отношение на предизвикателствата пред нас. След рестартирането на програмата, глобалната а, среда се промени по отношение както на економиката, така и на технологията. Нашите конкуренти, които понякога са ни партньори, станаха по-силни и ние трябва да направим необходимото, за да се развиваме по-динамично. Имам предвид най-вече навигационните проекти, които проистичат от военните. Тези проекти а, всъщност укрепват позициите на нашите конкуренти, както финансово, така и практически. Това означава, че глобалния пазар а, за Галилео започва да се свива. Ето защо средносрочният преглед трябва да фокусира върху няколко ключови е, <clears throat> решения. А що се отнася до осигуряване на пазара на, за Галилео, аз мисля, че е важно да се укрепи и а, да се засили употребата на ПРС. Европа става все по-зависима от спътниковите навигационни услуги, защото те засягат всяка стратегическа сфера и следователно мерките, предложени от а, плана за действие и неговото приложение трябва да бъдат ускорено реализирани. Аз бих искала да хвърля малко светлина върху дейностите по стандартизацията и конкурентноспособността и изискванията също така а за съвместимост. Парламента трябва да извърши, да реализира своята собствена задача, свързана с тази цел. А сега нека да засегна основните задачи, които проистичат от задължението на собственика на тази система. Ролята на собственика на системата е абсолютно нова за общността и за това ние трябва да разговаряме, да дискутираме и да стигнем до важни решения. Едно решение по управлението и финансирането на фазата на експлоатация на програмата Галилео след 2013 година и също така подготовката във връзка с следващата финансова перспектива. Европейските гео а, навигационни спътникови системи няма да толерират други решения, които биха довели а, до задънена улица, както се случи през 2008 година и се наложиха корекции. Ние имаме нужда от ясно и навременно идентифициране на търговските аспекти и също така по-нататъчно развитие на правните, договорни и финансови структури. Разясняването на режима на отговорностите по отношение на спътниковата навигация по отношение на ЕГНОС трябва да бъдат ускорени, а за да се намали възможния риск. Специалните елементи на тази система които ще трябва да бъдат а, включени в действие, все още липсват. И, и а, правата върху интелектуалната собственост, също и управлението на риска, не трябва да забравяме, са неразделна част от отговорностите на всеки собственик. Това до някъде е една отделна задача, проистичаща, е, от ГНСС програмите, но тяхното успешно функциониране е почти невъзможно без такова едно споразумение. Ето защо Европейския парламент трябва да поеме своята отговорна роля в тази сфера. Дами и господа, моето е, време за изказване изтича, но разчитам, че вие ще приемете тази задача като стратегическа и Европейския парламент отново ще играе своята водеща роля. И в тази роля ви желая успех. Благодаря за вниманието. Благодаря. На госпожа Патаки.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 Господин председател, дами и господа, бих искал първо да ви благодаря за това, че ме поканихте, за да мога да изразя гледната точка на промишлеността по Галилео в този момент на развитие на програмата. Ще започна с това, че искам, искам да ви припомня, че през 2008 година Европейската сметна палата извърши одит относно управленческия капацитет на Европейската комисия. Тоест, няма да се връщам към заключенията и препоръките на Сметната палата, които бяха а, направени по това време, но просто искам да, да спомена трудностите е, в, при изпитвани, при създаване на управленческия капацитет, предвид предизвикателствата, които трябва да бъдат е, посрещнати. Трябва да отчетеме огромните е, огромно ние напредък, който е извършен и многото усилия, които са направени, но все още Европейската комисия съсредоточава своите усилия върху контрола на заемите и отпусканите кредити, административните задачи и днес от гледна точка на промишлеността, като че ли не съществува все още истински е, управленческо, истинско управленческа стратегия от страна на Европейската комисия и мисля, че трябва да се върнем към този проблем. Управлението на програми, програмата. Програмата трябва да се управлява а, така с а, полити, поли, политически. Очакваме комисията да предприеме съответните мерки, но тя трябва да управлява програмата и от а, и технически. Програмата също така трябва да се управлява и е, като се вземат предвид промишлените аспекти и тук трябва да се е, внесат съответните е, корекции. Европейската агенция трябва да помага на Европейската комисия, но в никакъв случай да ни я замества. И също времено трябва да бъде политическия лидер при управлението на програмата. Това е ролята, която трябва да играе комисията, роля, която въобще не трябва да се поставя под въпрос. Същевременно обаче трябва да се вземат предвид спецификите на промишлеността, действителността всеки един. Те знаете, че в, приуправлението има както юридически аспекти, така и технически аспекти, финансови аспекти. И за да се вземат решения, трябва да се знае какво представлява промишлеността, какво може да направи, какви са нейните необходимости и като решенията трябва да се взимат с цел развитие, развитие на европейския промишлен капацитет. за да може да се гарантира сувре... автономността, автоном... автономността на Европа в областта на сателитните и спътник спътниковите а, е, приложения. Колкото до, сам, до самата програма а, е, Галилео, а, е, мисля, че експертите трябва да бъдат а, добре обучени и да имат умения и познания, както в техническа област, в техническата област, юридическа област, в управленческата област и така нататък. Не смятам, че ние трябва да предрешаваме по какъв начин да се организира цялото управление, но и не знаеме дали Европейската комисия трябва да организира цялото функциониране на програмата или да разчита повече на Европейската космическа агенция. Това са проблеми, които все още се поставят и на които не е даден окончателен въпрос. Второ трябва да се осигури стабилността на личния състав и разбира се да се създават, да се изграждат уменията. Но е необходима известна стабилност, за да, на която да, да стъпва изграждането, да стъпва изграждането на а, уменията и компетенциите. Нещо, което все още не е факт. Както казах, много усилия вече са направени е, за, особено за създаване на ефективни процедури, за организиране на ефективни търгове, е, които да вземат предвид различните специфики на е, космическите програми. Разбира се, трябва да си въведат още промени, които да отразяват действителността. Същевременно трябва много ясно да се разпределят, определят и разпределят отговорностите в различните отрасли и различните звена. Отвъд Галилео. Гали... Най-вероятно Галилео ще определи и някакси ще да начина по който Европейския съюз и Европейската комисия ще управляват космическите изследвания за, за бъдеще в рамките на програмите Сезар, ССА, По някакъв начин Галилео ще определи бъдещето на всички тези отделни програми. Трябва да съществува капацитет за развитие на програмите, не само в фазата на концепция, но и при, при тяхното приложение. Съфинансирането ще бъде един проблем, който ще трябва да се обсъжда с оглед отварянето на пазарите в тази област. И сега в заключение. Потребителите трябва да знаят какво искат, какво очакват от промишлеността, за да може промишлените оператори да предоставят необходимото и да има взаимодействие между двете звена an der Reihe, aber der muss Следващия докладчик е, сега е наред, обаче е, ще трябва да изчакаме една минута. Добър ден, господин председател, Уважаеми членове на Европейския парламент, дами и господа, в началото също искам да благодаря за тази чудесна възможност, която ми давате да участвам в изслушването днес, защото Чешката република е силно заинтересована от развитието на спътниковите навигационни системи и технологии в Европа. Накратко бих искал да се представя. Казвам се Томас Старек. Аз преподавам в Техническия университет Прага и също така имаме една малко предприятие, което се занимава с консултантска дейност и а, изследвания а, в сферата, разбира се, на а, спътниковите а, радионавигационни системи. Първоначално аз съм ви дал един списък на ключовите сфери по отношение ползите от Галилео. Имайки предвид всичко това, бих искал а, да ви предложа няколко стъпки, които могат да бъдат предприяти, а, за да върват нещата по-успешно. Наистина много дълбоко трябва да се замислим за евентуалните а, бизнес елементи в услугите предоставени от Галилео. Устойчиво развитие, бизнес развитие. Трябва от една страна да предложим на различните приложения за различните нива услуги, които предлага Галилео. Например, на едно ниво ще имаме услуги, например, а, пазарно ориентирани приложения по отношение сигурността и безопасността. Тази връзка е ключова за вероятното и възможното по-скоро разглеждане на досието за безопасността на Галилео а, освен това цели групи от бъдещи а, вероятни потребители могат да бъдат заинтересовани именно от тези приложения. Може да се направи кър картиране, картографиране на различните видови услуги, които се търсят на пазара. Ето защо е необходим пазарен анализ да се направи. Естествено, че няма да се концентрираме само върху а, това, което се случва в момента на пазара на технологиите, но и след а, това до 2050, примерно. ГНСС е, пазара е наистина развива, добре развиващ се пазар, за да може да се направят необходимите прогнози обаче за развитието на европейския такъв пазар, ние трябва да се движим малко по-бързо в създаването на подходящо бизнес досие различни, също така и многобройни трябва да бъдат източниците на данни и те идват много често от различни изследвания, които се извършват във връзка с евентуалните приложения на а, геонавигационните спътникови системи. Ние бихме искали а, да създадем едно бизнес досие на Галилео, като предоставим информация за многото и различни сфери, в които могат да бъдат използвани услугите, предлагани от Галилео, което съответно ще направи това бизнес досие, а, досие, което само ще се финансира и ще се развива. Защо? Защото искаме устойчивост, а за да може оперативната оперативната страна на Галилео да бъде носеща и економически ползи. Много са възможностите за използване на Галилео в бъдеще и е, от цялото общество, така че има и голяма обществена полза. А Галилео няма да се използва само от е, бизнеса. И така, ако кажем, добре, ние нямаме нужда от устойчиво а, бизнес развитие или устойчиво бизнес досие на Галилео. Да, Галилео ни е необходим само за обществени а, а, за обществен интерес, то това е а, означава, че ще трябва да се създаде от страна на Европейската комисия едно, а, раз, една разумна система от, за съфинансиране, която ще може да даде по-нататъчен тласък за прилагането на Галилео. Геонавигационните а, спътникови системи до голяма степен могат а, да бъдат прилагани а, за шосейния транспорт, например. А, за селското стопанство, за авиацията, телекомуникационните системи и приложения са нещо, което също може а, да извлече голяма полза. Ето защо смятаме, че а, обществената, публичната полза трябва да бъде подчертавана, за да се знае, че не става въпрос само за бизнес досието, но и за обществено полезното а, досие на Галилео. През 2015 година можем да очакваме увеличаването на приложенията а, на базата на различните корекции. Освен това, директивата по отношение на о, транспортиране на опасни товари в момента се работи по нея и тогава може Галилео да разшири още повече своята сфера на прилагане. Това, което е още по-важно, най-вероятно, е, че ще ни даде още по-голяма възможност за услуги с добавена стойност По отношение на приложенията, съобразени с пазара, мога да кажа, че днес се, разви... се разработват доста големи проекти а, в Европейският съюз, а, които касаят използването на сателити а, за а, автоматично предвижване на различни превозни средства. И така, потребители на Галилео а, ще се увеличат и с този сектор. И последно, но не и по значение, бих искал да спомена а нещо за специалните приложения, като например приложенията в военната сфера. Те се развиват, както знаете, много бързо Аз споменах също така някои приложения, свързани с мониторинга на а, движението и роли, а, на ролирането на самолетите на различни самолети в различни летища. Беше споменато нещо и от преждеговорившите по отношение на приложението на Галилео за а, публично регулираните и търговски услуги, които могат да бъдат предоставени от Галилео. Съвсем различна е историята по отношение пазарните възможности а, за отворените услуги на Галилео. Имам предвид, има, че има огромен а, пазар в сферата на комуникациите – А това, е, това са продукти, които а, предстои да завземат а, своето м, голямо място в а, Европа. Могат да се използват а, а, елементи от услугите, предоставени от Галилео за приемане и предаване на информация и извода от всичко това е, че не трябва да чакаме, а да започнем едни кампании по отношение огромната възможности за използване услугите, предоставени от Галилео на пазара. Ще приключа а, с показване на този слайд, който е малко по-различен от всички други. Искам да подчертая от това място, че Галилео винаги се споменава като ключова полезна на система а, за навигацията като такава, например навигацията на автомобили. Това също е много важно и това е сфера, която ще се развива бурно в бъдеще. Само параметрите на Галилео могат а, да имат влияние върху разширяване полето на приложение на Галилео, което значи, че параметрите трябва да бъдат развиване, развивани. Комуникациите, инфраструктурата на транспорта, всичко това е само една малка част от отделните сфери за приложение на Галилео. Не става въпрос само за локализирани системи и параметри, които могат да се предоставят от Галилео, но също и за телекомуникациите. Мисля, че това е много важна сфера, защото Галилео може да работи перфектно в интерес на обществото, и индикаторите а, за качеството на резултатите от тази работа на Галилео а, наистина ще бъде много високо. И накрая нека да обобща няколкото стъпки, които могат да ни доведат до незабавното а, създаване на бизнес досието на Галилео, което е толкова необходимо. А мисля, че всички държави членки трябва да участват в тази подготвителна фаза много активно. например, може да предоставят данни и информация, за да може да се разшири базата данни на геонавигационните спътникови системи в мониторинга на пазарите. Може да се направи класификация по отношение категориите, които са свързани с различните сфери за приложение на Галилео. Благодаря ви за вниманието. Благодаря най-сърдечно и на четиримата експерти, най-вече за това, че успяха да спазят е, времето и по този начин да дадат възможност на колегите да зададат въпроси или да направят коментари. Така че, колеги, сега ви предоставям възможността да зададете въпроси. Господин председател, радвам се, че най-после нещата като че ли се развиват и вече виждаме първите мерки, които водат до развитие и приложение на програмата Галилео. Разбира се, необходими са много подобрения, не само техническа гледна точка, не само в, в, в областта на приложението, но и различните технологии, които трябва да управляваме, за да може Европа да върви напред в тази област. Бих искал да се върна към мрежата Нереус. Аз бих искал да спомена, че презентацията на госпожа Патаки беше много интересна в Европейския парламент, нейното име е като се свързва тясно с проекта Галилео. Бих искал да благодаря и на господин Тортора и да го попитам, че когато разглеждахме проекта Галилео и когато аз работих по а, документите, имах чувства, че все още не съществува една ясна управленческа структура на различни е, равнища, на различни нива. И е, изложението на господин Тортора всъщност потвърди това. Кът, кът, като че ли просто е, няма так, взаимодействие между различните управленчески звена. Що се отнася до приложенията, Разбираме, че всички тези технологии се използват за сега само частично. А, благодаря ви на всички вас за информацията, която ни предоставихте. Аз съм докладчик в Сянка за моята политическа група, така че ви благодаря. Сега бих искал да задам един въпрос относно управлението и а, е, управленческата структура, която трябва да а, изведе напред целият проект. А, Знае, можете ли да ни кажете нещо повече за тази организационна структура? Какво е необходимо? Знам, че това е един много обширен въпрос. Съществуват много документи, които можем да консултираме. Това е един много комплексен проект, но един комплексен проект може да се развива само когато структурата е много а, ясна и добре дефинирана. Благодаря, Ангелика Ниблер. Благодаря, господин председател. Благодаря също и на нашите експерти. Моля за извинение, че закъснях така че успях да чуя доклада само на последния експерт. Но това, което чух, беше много интересно за мен и аз искам да разгледаме нещата още веднъж от политическа перспектива и искам да разбера от вас какви са политическите въпроси, които трябва да се зададем тук в комисията, а след това и в пленума. Аз виждам, че тук се говори за оперативните стъпки за подготовка и за това централният въпрос за мен е дали системата Галилео ще може сама да поеме економическите дейности или пък за по-дълъг период ние ще трябва да имаме система, която да бъде е, подкрепена само с средства на дънакоплатеца. Това е централният въпрос, който трябва да си зададем. Аз давам е, право на господин Брезина, който засегна структурите на управление, но е, още веднъж все пак искам да знам въпроса как може да изглежда накрая системата Галилео, така че тя да може да се самофинансира. Смятате ли, че това е реалистично? Като си спомня в годините назад дългата история на Галилео, който проект започна като публично-частно партньорство. Е, мога да посоча, че е, няма е, някакъв бизнес случай, който наистина да е бил успешен до момента. По това се отнася и за публично-частното партньорство, така че въпросът ми е, смятате ли, че системата Галилео ще може да се самофинансира? Благодаря колегата Енчо. Имам два много кратки въпроса. Първо, кога експертите, които са се събрали тук, смятат, че Галилео ще бъде изцяло оперативна програма? И втория ми въпрос, който е и своего, своего рода предложение – за да може да има финансова устойчивост на проекта, смятате ли, че Европейския съюз и ние а, представителите на нашите избиратели можем да наложиме на а, превозвачите някаква такса, която да позволи на системата да се самофинансира. Благодаря ви. Добре, в момента не виждам желаящи да зададат въпроси, така че мога да дам е, думата сега още веднъж на нашите експерти. Започвам с колегата Патаки. Позволете ми да отговоря на въпросите на колегата Брезина и на колегата Ниблер. Ще обобщя отговорите. Както беше посочено в презентацията, економическата и технологическата ситуация се промени глобално от е, времето, в което стартирахме проекта Галилео. И а, е, аз мисля, че ние трябва да отчетем тези факти нашите специалисти по въпросите на конкуренцията или по-скоро нашите конкуренти, всички те използват средства от военните бюджети. За мен това е изключително важно. Важно е също и PRS да се изготви колкото може по-бързо, защото това може да придаде стабилност на нашата система. Това е гражданска система, тя не е военна, обаче все пак тя се финансира или поне трябва да се финансира от различните държави и членки. Аз мисля, че това е много важен аспект. От друга страна, имаме документ, който получихме от комисията – до 2010 е посочен там плана за работа и там а, се казва, че ние трябва да вземем политическо решение за това а, какъв оперативен модел да бъде избран. И тогава комисията ще може да ни представи всички въпроси, свързани с а, нерешените до сега проблеми. Така че ние от страна на парламента трябва да получим ясна картина на това какви са възможностите в тази област, каква отговорност можем да поемем и е, едва тогава ще можем да решим какъв е модела, който трябва да изберем. Втори въпрос за мен е дали ще имаме достатъчно приходи от Галилео. За мен най-големият въпрос е, е въпросът свързан с нашата отговорност. Според мен, а това е, може би, отговор на въпроса за структурата, която трябва да изберем. Моята идея в тази връзка е, че в Operational Phase първо трябва да изберем публичен модел, паблик модел. Смятам, че известен брой години трябва да се даде на всички нови технологии и а, когато настъпи моментът, в който ние сме 100% сигурни, че а, всичко функционира отлично, тогава е, можем да включим частния сектор. Затова смятам, че е абсолютно необходимо за първата оперативна фаза, която ще трае няколко години нещата да останат в публичния сектор, т.е. целият проект да остане в публичния сектор. Единственият въпрос е колко ще струва всичко това и аз мисля, че комисията ще трябва да ни даде ясен отговор по това. <clears throat> Едва тогава ние ще можем да вземем решение. Благодаря. Благодаря, господин Пилито. Ще се върна към финансирането, защото, както казах, мрежата Нереус разглежда по-специално този въпрос. Преди 2-3 години въпроса за GNSS се постави много остро по време на австрийското председателство така се настояваше финансирането да бъде от частният сектор. Но а, тогава, още тогава стана ясно, че ако чакаме частно финансиране за а, услуги с публичен характер, това просто няма да стане. А, така че аз много, много се очудвам защо а, днес се задават а, подобни въпроси, свързани с Галилео. GNSS и Галилео са много различни неща в, по време на едно заседание в Лил комисара Ферхойген а, пред, съобщи, че през 2012-2013 година ще има безплатни приложения с цел развитието на програмите. В момента 7 или 8 региона, които са членове на мрежата, създават пилотни пространства или пилотни проекти за подготовка на 2012-2013 година, в момент в който ще се е, получат съответните финансирани. Търси се финансиране по линията на структурните фондове, по линията на различните фондове, така че но когато става дума за транспорт, за Галилео, когато става дума за морски транспорт, като че ли се смята, че наистина може да се развива по-скоро търговска дейност. Търговска дейност в рамките на Галилео, за разлика от GNSS. Струва ми се обаче, че и за двете програми, за двете приложения са необходими първо е необходимо първо публично финансиране, преди да се потърсят възможности за частно финансиране. Не знам как, какво мисли моята а, съседка, но при всички случаи струва ми се, че може би трябва да започнем с публично финансиране, за да можем да привлечеме частното а, при финансиране. Аз просто задавам въпроса. Но струва ми се, че това е от огромно значение. И сега ще се върна и към управлението, управлението на програмите и кога програмата ще стане оперативна. Както казах преди малко, нашата работна група иска да е, има известни гаранции относно управлението. От защото малките и средни предприятия и различните местни оператори биха искали да знаят как точно ще се организират нещата, как ще се прилагат програмите, какво ще бъде тяхното развитие. Така че трябва да се да, наистина да, да ни се каже кога Галилео ще бъде оперативна програма. Благодаря, господин Тотара. Благодаря, господин председател. Мога само да споделя казаното от преждеговорящите и по-специално за частно-публично партньорство по Галилео. Струва ми се, че всъщност това беше основата на самата програма. А, но но а, то се оказа, че ние сме в една задънена улица, че имаме трудности при финансирането. Така че аз бих искал да приветствам смелите решения и смелите е, мерки, които бяха предприяти, за да може най-после програмата Галилео да започне да се прилага. Няма да се, да се връщам към различните стъпки, е, други преждеговорящите го споменаха, но мисля, че бъдещето, краткосрочното и средносрочното бъдеще на Галилео зависи от едно публично финансиране, крайна сметка. Що се отнася до датата на влизането в а, сила на програмата или датата за започване оперативността на програмата, струва ми се, че най-трудното вече е зад гърба ми, най- зад гърба ни най-трудните решения са е, взети, а сега обаче ще трябва да разрешиме технологическите проблеми и проблемите, проистичащи от е, промишлените специфики, които дейности обаче, които могат да се, да се планират. И за това струва ми се, че сроковете могат е, да бъдат разумни и да бъдат спазени. Аз обаче говоря само за е, орбитната инфраструктура. Освен това има много необходими са много стъпки за е, цялостното функциониране на спътниковата е, структура и за да може тя да служи на крайния потребител. Но смятам, че наистина сроковете ще се спазат и ще бъдат разумни. Благодаря ви.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 Галилео в неговата първоначална фаза е финансирана от публични средства, защото публично-частното партньорство се провали там. Това, което искам да подчертая, което се опитах да направя и в презентацията си, а, оперативността, момента в който Галилео ще бъде напълно действаща програма е много важно. Защото едва тогава ние бихме могли да предоставяме услуги, които а, произвежда Галилео на заинтересовани потребители. Социално-економическите ползи са много важни, но можем да осигурим и поредица от други приходи, Всички цифри, които споменах, са глобални цифри, но трябва да разбием тези стойности по отделни сфери, чието услуги, на които Галилео може да предостави услуги. Ако Галилео е публично а, е, финансиран проект, той трябва да предоставя услуги, да кажем, на въздухоплаването и всеки е съгласен с това. Но има и вероятни отворени или предназначени и за комерциални цели услуги финансовите ползи са нещо, което трябва да бъде разглеждано много сериозно. Това са различни многобройни услуги, които може да предоставя Галилео. Що се отнася до управлението на Галилео? Това мисля, че беше първия въпрос. Да, това е наистина комплексен въпрос за да може да се управлява такъв голям проект, е необходима много висока степен на координация между отделните нива в управленската структура, както спомена и господин Тортора. Ето защо вярвам, че Европейската космическа агенция, макар и в процес на реструктуриране, функционира много добре. Що се отнася до административната от една страна и техническата а, сфера от друга страна, мисля, че те могат да се превърнат в една солидна основа за цялостното управление на Галилео. защото това е мястото, където всички участници в управлението на Галилео се срещат. От 2014 до 2015 година аз вярвам, а, че ще бъде периода, в който Галилео ще започне да оперира, макар и в по-малък капацитет. И след това ще можем да оценим реалистично услугите, които предоставя и възможността да разширим комерциалните услуги. Какво можем да направим, така че компаниите, отговарящи за различното, за прилагането на от Галилео услугите в транспорта, да кажем, да са по-активни и да поемат своя дял от отговорността. Ние знаем, че има ясно формулирани стандарти в тази сфера. Знае се кои са технологиите, които трябва да бъдат използвани в дадена сфера, по какъв начин трябва да бъдат използвани. Има поредица от директиви на Европейската комисия. По същия начин ще трябва да се регулират и новите приложения, именно чрез изменени и допълнения на директивите. Благодаря. Благодаря, госпожа Патак. Иска да добавя още две изречения. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да кажа няколко думи относно приходите. Както вече казах, плана за действие трябва да се задейства и да почне да се прилага по по-бързо. Но нека да спомена и правилник от 2008 година за оперативната съвместимост. Струва ми се, че проблемите все още не са решени. Парламента може да играе голяма роля в тази насока, защото по силата на, чл... на този член парламента може да упражнява контрол и би трябвало да се ускори стандартизацията, тъй като тя е абсолютно необходима. Тоест парламента разполага с много възможности да ускори е, прилагането на програмата и съответно бързото постъпване на приходи. Благодаря ви. Благодаря. ще имаме възможност да чуем и комисията, ако представителят на комисията е съгласен с това. Бихте ли добавили няколко думи? Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички участници в панела за прекрасните а, изказвания. Наистина има поредица от предизвикателства пред Галилео, а, като започнем с а, управление на проекта, минем през а, правните и финансовите, стигнем до техническите. Но всичко това е о, важно за всички нас. През следващите години това означава много още усилия от наша страна, за да задейства Галилео добре. Нека да кажа няколко думи а, във връзка с всяко едно от изказванията и след това да обобща с няколко извода. В първата презентация ролята на малките и средни предприятия се подчертаваше. Това е много важна а, сфера за комисията, защото в а, обществените поръчки ние се опитваме да направим необходимото, за да участват а, малките и средни предприятия, но инфраструктурата е доста усложнена във връзка с големия брой такива малки и средни предприятия, които трябва да бъдат ангажирани. Аз мисля, че е една голяма възможност в същото време за малките и средни предприятия да се възползват от приложенията на Галилео. Спътниковата навигация е сфера, в която едно много малко предприятие може а, да използва а, своите компетентни знания, а, за да се развие много бързо. И това ще е една пряка полза от използването на тези системи. Нещо друго много важно разпространението на информация и знания. В момента ние изграждаме нов вебсайт – от Европейската комисия, от Европейската космическа агенция. Също това ще е един а, сериозен а, проект с много технически а, данни, може би, малко повече, а, отколкото е така вкуса на обикновения потребител. Госпожа Барси Патаки а, също искам да я благодаря за работата след около 10 годишни дискусии за това да, не, може би да, може би не на Галилео. Ние трябва да покажем наистина, че а, нещата върват напред, че има сключени договори, че се изпълняват задължения по тези сключени договори, което ще означава съвсем ясен сигнал към а, и, а, и те а, пазара, че Галилео работи и има какво да предложи. Както спомена госпожа Патаки, много са предизвикателствата. За Европейския съюз Галилео ще е първата а, инфраструктур, първия инфраструктурен проект, който е финансиран от европейския бюджет и трябва да, трябва да се изгради много подходяща управленска структура, за да може а, да се а, създадат добрите възможности за създаване на активи, натрупване на средства и активи от страна на Галилео. Що се отнася до господин Тортора и неговото изказване, да, наистина, много е важно да се изгражда управленски, е, управленският екип и уменията за един такъв проект. Управлението е различно в различните степени а, нива. Премина се така в по-голямата част от проектната фаза и сега комисията трябва да реши дали тя да продължава да а, се занимава с това или да се намерят други средства. Що се отнася до презентацията на господин Старек за приложенията, наистина инфраструктурата е много вълнуващо нещо. Виждаме как ракетите биват изстрелвани, виждаме снимките на сателитите и така нататък. Но приложенията на Земята, т.е. в ежедневните а, дейности е това, което наистина е огромно като поле. И така за периода 2020-2025 около 50 милиона ще се дават на годишна основа за това. Няма да е лошо поне една трета а, да поемем от пазара. Това са 17 милиарда. Мога да ви дам една цифра – една система от този характер, като Галилео плюс Егнос, ни струва около 750 милиона на година, но ако това е ключ към добиване на повече знания, а, както и по системата, така и по приложенията. И ако това ще бъде катализатор а, за развитието на малките и средни предприятия за завладяване на една трета от онзи пазар, т.е. 17 милиарда, мисля, че си струва наистина 750 милиона да се дадат. Не трябва да забравяме също така, че Галилео е система, която предоставя услуги на, в глобален мащаб. В целия свят може да предоставя услуги. Всяко задължително а, ползване на Галилео на, в Европейския съюз може и да работи, обаче ние не го искаме а, да се случи, защото ще изолира останалата част от света. Ние просто трябва, например, а, да договаряме, примерно с, а, както става с Швейцария, а знаем преговорите колко са сложни по принцип. Но трябва да разработваме приложения, които да привличат а, интереса, не трябва да забравяме, че Галилео не е само европейско явление или проект. Той е доставчик, глобален доставчик на услуги. Така. Най-важният политически въпрос пред нас. Ако ми разрешите, бих искал да кажа, че за нас най-важният политически въпрос е как Европейския съюз може дългосрочно да се ангажира. Дали потребителите няма да бъдат оставени в колебание, ако не докажем, че европейските институции са дългосрочно ангажирани с Галилео. Тогава защо потребителите да рискуват да инвестират? Например, въздухоплаването. Те трябва да се оборудват с а, приемници, които да са специално за Галилео. И а, те трябва а, да ги инсталират по летищата, да а, обучат пилотите си. Това ще им струва пари. Но ако те не придобият чувството и не бъдат уверени от нас, че Европейския съюз дългосрочно се ангажира, то тогава защо трябва да правят тези инвестиции, ако тази глобална система няма да функционира в много дългосрочен план? Можем ли обаче ние да я поддържаме тази система? През 2007 и 2008 година започнахме тази първа смела крачка, но а, след няколко месеца ние ще предоставим а, пред вас до, а, така, а, документ, който а, ще покаже, че е необходима м, от ваша страна а, дългосрочна ангажираност. Също така мога да посоча, че една от другите системи е, че нашите руски колеги, например, минаха през циклични развития в прилагането на своята система а, просто защото а, финансирането не беше устойчиво и за това сега а, руската система и програма не се ползва от много клиенти. От всичко това следва, че трябва да се разработи и един бъдещ модел за устойчиво развитие, колко, да се прецени колко ще струва и да решим дали можем да го направим. През следващите 2-3 месеца аз очаквам предложения, за които вече споменах, като новият колегиум на комисията а, ще е вече а, така стабилно застанал на местото си и а, ще може тогава да, след добро обмислене, да предостави на съвета и на парламента за обсъждане предложенията, за да продължим нататък с схемата за създаване на нов регламент, на нови правни основи на всичко това. И с това, господин председател, мисля да спра. Благодаря ви. Благодаря ви най-сърдечно. И накрая ще дам думата на нашия докладчик, колегата Ремек, за неговото изложение, неговите оценки и може би някои допълнителни указания за бъдещата ни работа. Господин Рамек, имате думата. Благодаря ви много, че ми дадохте думата, господин председател. Аз съм докладчик по Галилео или така наречената с така наречения междинен преглед. Аз и слушах много внимателно нашите експерти и мисля, че трябва да, благодар... да им благодарим за това, че приеха нашата покана и представиха своите виждания по този проблем. Мисля, че обмена на мнения беше много интересен, много вдъхновяващ за всички нас. И бих искал да благодаря на всички онези, които участваха в обсъжданията, защото поставих акцента на много интересни проблеми, виждания, предложения. Е, и това ще ви помогне много за съставянето на доклада. Рад в доклада на господин Бенето беше, бе потвърдено това, което е, и аз смятам. Тоест, регионалното равнище, регионалното регионалното равнище е най-близко до нашите граждани. Всъщност то е междинното звено между е, гражданите на Европейския съюз и европейските институции така че подобна система е много полезна на нашите граждани, на потребителите. Бих искала да благодаря на госпожа Патаки. Ние всички знаем, че тя е експерт в тази област. Тя познава всички аспекти на системата, системите за спътникова навигация тя изрази е, една политическа гледна точка, както е, наблегна и на финансирането, и на други аспекти на проекта, така че ще се радвам да продължим нашето сътрудничество и благодаря че е, участва в нашето обсъждане. Господин Тартор, благодаря ви много за вашето изказване. Многократно бе споменат необходимостта и значимостта на едно качествено управление на системите, а господин Старек наблегна на, на много от ползите и преимуществата, които проекта Галилео ще внесе. Лично аз смятам, че бе много важно да изслушаме господин Старе, който е представител на младото поколение, което смята, че Галилео е един дългосрочен проект, който ще има проекция в бъдещето, който е необходим. Благодаря и на представителя на комисията е, и се надявам, че и за бъдеще ще си сътрудниче ползотворно. Лично аз не, няма да навлизам в подробностите, тъй като вие ще ги прочетете в изложението на мотивите към доклада, който ще представя. Доклад. Всеки, във всеки всеки проект се сблъсква с три проблеми, според мене. Може и малко пощевам нещата, но общо взето е така. Първо, а, липса на средства. А, това води до забавене на някои проекти. И факта, че има оператори, които с в различни звена, в различни точки. 62 проекта бяха разработени и е, влязоха в сила през последните години, но никой от тях не, не бе е, изцяло завършен поради липса на средства. И затова Дами, дами и господа, ам, мисля, че поради тази причина нашето изслушване беше абсолютно уместно, навременно и ви благодаря за сътрудничество. Аз също искам да ви благодаря за добрата подготовка, за приносът, който даде това изслушване към нашата работа и мисля, че по тези доклади ще водим още интензивна дискусия. Имаме възможности за внасяне на предложения от колегите и след това ще вземем окончателно решение. За днес тази тема е приключена. Благодаря най-сърдечно на колегата Ремек и на експертите, които днес бяха на разположение. С това закривам заседанието. Може би искам да изкажа молбата сътрудниците от отделните политически групи да уведомят координаторите да дойдат малко по-рано тук, за да